Добър ден, дами и господа. Нека да започнем нашето заседание. Първо, обикновените неща, приемането на, дев... на дневния ред. Дали някой иска да взема отношение по него? Не. Преминаваме към втората точка. Е, съобщение председателя няма такива, така че можем да преминем към точка трета. Одобрението на протокола от 1 юни, 4 юни, 11 юни, 15, 16, 22 23 юни. Thank you. Благодаря ви. Точка четвърта размяна на мнения с посланици от Мексико, Корея, Турция и Австралия и Шърже Дафер на Индонезия, представляващи групата МИКТА. Уважаеми дами и господа, искам да приветствам тук сред нас представителите на МИКТА. Мексико, Индонезия, Република Корея, Турция и Австралия са членове на тази група, групата МИКТА. Госпожа Никола ам, Смит, тя е представител на мисията в Европейския съюз и тя ще направи уводните си думи. Може ли да се представите преди да започне? Нека да представи другите всъщност посланици. Господин Комачо е посланник на Мексико в Европейския съюз. Господин Чонг Ян, той е посланник на Република Корея в Европейския съюз. Госпожа Айзойза, заместник ръководител на мисията на Турция в Европейския съюз. Е, е, мистер Аса Силалай, министър канцлер. Господин Сирелай е представител на Република Индонезия, той е Шарже Дефер на Индонезия. Европейския съюз има двустранни споразумения с всяка от страните представители на МИКТА като се работи с тези страни в областта на спазване на международното право, по политиките за развитие и оказване на помощ и други. Използваме този случай, за, за да обменим мнение в този, форм, за този формат за бъдещи отношения между ЕСА и НИКТА. Сега давам думата на госпожа Голден Смит за 10 минути, ако може да се вмесите в тях и след това ще дам думата на останалите представители. Те ще получат по 5 минути, за тях няма да съм толкова щедър. Благодаря ви, господин заместник председателю. За мен е голяма привилегия да съм тук сред вас и да имам възможност да се изкажа пред вас. Извинявам се от името на нашия посланник тя се разболя внезапно и не успя да присъства лично. Вече споменахте какво се крие зад мигта, но аз ще дам повече подробности. Австралия пое ролята на координираща страна на мигта и тази роля ще изпълняваме в продължение на година. Ще е, говоря за групата от гледна точка на Австралия. И след това и другите представители тук на МИКТА ще дадат своите гледни точки. Ще е добре да засегнем и области, по които МИКТА и ЕС споделят общи ценности и интереси. Преди две години пет големи страни се обединиха, като техните външни министри се събраха по време на Генералната асамблея в Нью Йорк. Мексико, Индонезия, Корея, Турция, Австралия бяха тези пет страни. Това са нации с голямо влияние в съответната географска област. Всяка страна обаче е различна. всяка страна има свои приоритети, като част от тях се припокриват, други се допълват. Затова като група можем да действаме съвместно, както и индивидуално. Малко история. БВП общо на тези страни е повече от 5,8 трилиона долара. 8% от световната економика съставлява групата и този дял се очаква да нарасне. Нашите економики са на 12, 14, 15, 16 и 17 място в света и економиките се развиват с по-бързи темпове, отколкото първите 10 страни развити, най-развити. Тези економики ще станат най-развити от 2050 година. Това е според Goldman Sachs. Турция ще е в сред първите 10, Австралия и Корея ще продължават да се стараят да стигнат това десето място. Групата търгува с останалата част от света в размер на 235 милиарда долара. 170 милиарда евро е вноса в Европейския съюз, а 235 милиарда евро е износа. 530 милиона е общо населението на страните. Всички сме страни членки на ООН, на Г20, на СТО и на Световното партньорство за развитие. Имаме общи цели като действаме съвместно на глобалната сцена. Нашите ангажименти в световно а, ниво са нещата, които ни обединяват. Австралия е ново допълнение към МИКТА. Съвременният свят представлява а, представя редица предизвикателства, с които трябва да се борим съвместно. Тези предизвикателства преминават всякакви граници. Трябва да се борим и за постигане на общите ни интереси. Проблемите, с които се сблъскваме, е тероризма, измененията в климата, световното здравоопазване, миграцията – Работим по тези въпроси в партньорство с други, които споделят същите приоритети и сме готови да се ангажираме за по-проспериращ свят и по-добра околна среда. Групата се характеризира с а, своето разнообразие, но както казах, имаме и общи неща, които ни правят добри и практични партньори. Всички подкрепяме спазването на международния ред. Във всички страни цари демокрация. Ние сме за отворена търговия, и економическо развитие. Това са част от ценностите и интереси, които споделяме до голяма степен с Европейския съюз. МИКТА предоставя форум за нас, за да можем да обменяме мнения и да търсим решения на общите проблеми и предизвикателства. Това е един форум, ще ни даде възможност да изграждаме общо становище по важните въпроси. Всички сме обезпокоени за световната економика. Ние искаме да насърчим благоденствието в световен мащаб и да а, Работим за процъфтяването на търговията. МИКТА се застъпва за либерализирането на търговията и за инвестициите. Страните от МИКТА могат да играят свързваща роля за създаване на отношенията с развиващите се страни. Има много други форуми, които се занимават с премахване на бедността, като например 2030 за премахване на, бед... на световната бедност. Така или иначе могат да се обединят усилията и общите интереси. Това ще е за благото на международната общност. Австралия пое координиращата роля от Корея възнамеряваме да се фокусираме върху намирането на практически решения на общите проблеми и по този начин ще стъпим върху успеха, постигнат от нашите предшественици, като ще се възползваме от влиянието и постигнато вече от групата МИКТА. Нашите министри се обединиха около една амбициозна програма за предстоящите години. МИКТА трябва да представя, да предлага конструктивни и практични решения на проблемите, които съществуват и да работи за увеличаване е, на растежа. Трябва да се работи по-интензивно с е, бързо си економики, както и с развиващите се страни. Ние приветстваме фокуса на Г20 е, върху въпроса за достъпа до енергия. Така или иначе, ние ще се включим в усилията, полагане в страните от Г20, за улеснява достъпа до енергия. Ще разширим сътрудничеството по отношение на противодействие на, тури... на тероризма, радикализацията. Ние искаме да съдействаме за постигане на, на глобална сигурност, за установяване на демокрации в отделните страни и за зачитане на човешките права. Ще работим по економическите въпроси, устойчивото развитие и освен това искаме да насърчим економиката, основаваща се основаваща се на знанието. В допълнение ще кажа, че ние ще работим за това да бъдат изпълнени целите за равенство между половете, постигнат дял 25% до 2050 година. Тази програма за равенство между половете ще бъде разпространявана във всички страни от групата МИКС в останалата част от света. Сътрудничеството ни продължава, то става по- по-интензивно, намираме нови възможности да си сътрудничим, обединяваме се в един глас – Говорим тук не само за нашите пет страни, но се надяваме да се обединим и с Европейския съюз, да завържем добро приятелство, тъй като, както вече споменах, споделяме еднакви ценности и интереси. Микта смята, че а, нашето разнообразие ни прави уникални. Ние можем а, да сме а, много силен застъпник за разпространяване на демокрацията и международния ред по света. Нашите страни смятат, че могат да постигнат много, когато работят съвместно. Австралия се надява, че МИКТА ще бъде пример за останалите, пример е, за съвместни усилия между страни, които а, е, са е, разнообразни по своя характер. Страни, които обаче споделят общи ангажименти, за да търсят съвместни усилия, да търсят съвместни решения на общи проблеми. Господин заместник председателю, благодаря, че ми дадохте възможността да се изкажа днес пред вас и очаквам с нетърпение вашите въпроси, които могат да бъдат зададени от вашите колеги. И ще спра тук, за да дам възможност останалите колеги да се изкажат. Благодаря ви. Сега давам думата на негово превъзходителство господин Хуан Хосе Гомес Камачо, посланник на Мексико в Европейския съюз. Много ви благодаря, господин заместник председател, за поканата ни да участваме на тази среща. Благодаря и на членовете на комисията АФЕТ, че проявиха интерес към тази среща и към организацията МИКТА. Благодаря и на Никола която вече представи в добър контекст съществото на, съществото на организацията МИКТА. Така че сега ще си позволя да кажа няколко думи за гледната точка на Мексико, сътрудничеството ни с колегите и как виждаме бъдещето ни сътрудничество с Европейския съюз. Както знаете, Мексико е голяма държава, развиваща се държава, и една от основните двигателни сили е един, едно явление, което е в сърцевината на самата организация МИКТА, а именно усещането за отговорност на световно равнище. Или казано с други думи, според нас държави с размера на държавите от МИКТА, държави с увеличаващо се влияние като членовете на МИКТА, и държави, чието богатство постоянно се увеличава, както богатството на мигта, би следвало да носят а, отговорност а, на световно равнище. Защото днес господин заместник председател се оказва все по-трудно да се водят разговори по редица въпроси, без членовете на МИКТА да са пълноправни участни в тези преговори. И а, това понятие, понятието отговорност на световно равнище ни обедини, защото ние споделяме тази идея за отговорност. Установихме, че споделяме и принципи, и общи интереси, както каза и Никола. И също така бихме искали да се възприемаме като обединени сили на доброто. Освен в световната отговорност МИКТА вярва и в управление на световно равнище. Днес е много трудно да се установят, да се обсъждат и преди всичко да се разрешават проблеми по изолиран начин, независимо дали става въпрос за разрешаване на конфликти или осигуряване на просперитет. Ето защо би следвало да работим на световно равнище за увеличаване на възможността на международната общност да се справя с проблемите, създавайки просперитет за всички. Мексико си дава напълно сметка, че не може да процъфтява в изолация. И НИКТА се вписва в тази водеща логика. Господин заместник председател, Мексико, а мисля, че и други държави от МИКТА, е голяма държава, държава сама по себе си, важна държава за Латинска Америка, но едновременно с това Мексико се явява и важна държава за Северна Америка, тъй като економиката ни е тясно свързана с економиката на Северна Америка. Едновременно с това засилваме и контактите си в Тихоокеанският басейн и засилваме връзките си с Европейския съюз. Така че нашето участие в МИКТА в някаква степен обхваща тази многообразност на Мексико като една държава, която, пак повтарям, поема своята отговорност на световно равнище. Една държава, която има дълг да споделя с останалата част от света за изграждането на един по-добър свят. И, и накрая, през последните две години, след създаването си, МИКТА активно започна да работи не само за, с цел да игра по-активна роля на световно равнище, но и също така става, МИКТА става все по-успешна в изграждането на вътрешни мрежи между държавите, които я съставляват. Не само, че се опознаваме по-добре, но и нашите институции, нашите общества, различните заинтересовани страни в държавите ни започват по-добре да се опознават и започват по-добре да разбират останалите четири държави, като по този начин изграждаме една много по-единна, много по-последователна група. Група, която може не само да допринесе за световните интереси по редицата приоритети, които изради никой, който Мексико напълно споделя, но може да допринесе и за увеличаване на просперитета за нашите собствени държави, а пак разбира се е приоритета за всички нас. До тук ще спра господин местни председател, с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, господин посланник. А сега думата има негово превъзходителство Чонг Ги Ан, посланник на Република Корея в Европейски съюз. Thank you. Uh, first of all, I... Благодаря. Първо, Бих искал да благодаря на господин Легутко, е, който е първи заместник председател на комисията НЕБЕТ и член на комисия АФЕТ на Европейския парламент за това, че ни предостави тази чудесна възможност. Аз вече съм се срещал с много депутати в Европейския парламент по различни поводи но възможността да участвам на заседание на Комисията по външна политика на Европейския парламент е чест за всички нас. Е, колегата от Австралия, като представител на страната координатор, е, вече направи едно обобщаващо представяне и за да избегна повтарянето на това, което вече беше казано, е, моето изказване ще бъде кратко. Групата МИКТА е уникална в най-различен смисъл на думата. Би било едва ли не немислимо да се убедим, защото това не е оригинална организация и е, защото е, членовете нямат нито обща география, нито обща история. Така че е много трудно е, да се намери някаква обща идентичност за членовете на МИКТА. Всички членове на организацията, освен това, използват собствените си езици. Но все пак можем да открием много сходства. Това са така наречените страни, които имат средна мощ МИКТА работи в обстановката на Г20 и на форума 2 Г20. Тоест това е нещо средно между е, Г7 и БРИКС. Това са страни, които споделят общи ценности повече от каквото и да било, е, те желаят е, да поемат отговорността за разработването на световно управление и за разрешаването на световни проблеми. Е, те отговарят на общи стандарти за брутен вътрешен продукт. През 2014 година данните посочват, че те са от 11 до 17 място по глобалните стандарти по брутен вътрешен продукт. Е, те са е, разпръснати в различни региони на света, но е, те имат влияние в съответния регион на света, където се намират. Основната цел на МИКТА е да допринасят по-ефективно за насърчаване на световното управление. Ние знаем, че ще бъдем много по-ефективни в работата на международната общност, ако заемем правилната позиция. Ние се опитваме да разработим съвместна позиция по много глобални въпроси. Опутваме се да играем е, ролята на посредник между развитите и развиващи се страни. И е, под ръководство на Австралия, като координатор през следващите 4 години, ще работим съвместно е, за разработването на общи приоритети в световния дневен ред. Още от сега можем да заявим, че МИКТА все още се формира но е, то, на нашия първ форум е, ние е, проведохме вътрешни консултации, за да разработим собствения си дневен ред, да разработим съвместни позиции и в край на края ще принесем за световното управление. Координатор беше координатор от 2013 до август 2014 година като координатор е, Корея се съсредоточи върху механизма за консултации е, в рамките на МИКТА. Ние смятаме, че можем да разширим е, чувствително този механизъм за консултации отвъд посочения период е, установи се периодично за срещата на министрите на външните работи, а също така и на е, високопоставени лица. Е, през июли тази година беше установен парламентарен диалог. Ние искаме да продължи този парламентарен диалог. Разработваме програми за обмен между нас, е, университетски среди, журналисти, студенти и високопоставени дипломати. Създали сме и уебсайт на МИКТА. Да, микта е, точка в интернет. По международните въпроси ние разработваме практика за разработване на съвместни позиции. През май беше е, разработен позиция на МИГДА. По общите въпроси външните министри е, разработиха позиция за е, е, епидемията глобала, за финансиране на развитието и промените в климата. Те, е, освен това, взеха позиция и по положението в Северна Корея. Съвсем наскоро разработиха съвметна позиция по терористичното нападение в е, Турция. А ние имаме координирана политика, съвместна позиция на международни форуми и организации, като например Г20 и Обединените нации. Ние смятаме, че остава много голямо пространство за сътрудничество между МИКТА и Европейския съюз. В край на краищата всеки отделен член на МИКТА сътрудничи с чувствителни партньори или има близки връзки с целия Европейски съюз – Европейския съюз и МИКТА и техните страни членки споделят общи ценности. Ние имаме общи възгледи по различни въпроси, различни области. А има и потенциални е, възможности за сътрудничество, като тероризма, развитието, промените в климата, е, природни бедствия и киберсигурността. Вече сме провели диалог е, с външната служба за, е, на Европейския съюз и с Европейската комисия. Ние ще продължим е, да търсим възможности за сътрудничество. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Благодаря. Председателя, благодаря господин посланник. Сега искам да дам думата на госпожа Уза, заместник ръководител на делегацията на Турция в Европейския съюз. Благодаря, господин заместник председателю. Благодаря, че ни поканихте да участваме в днешното ви заседание. Благодаря и на австралийското посолство за това, че координира участието ни в тази среща. Нашият министр току-що дойде в Брюксел. И за това нашият посланник е с министъра. По тази причина съм и аз тук, за да заместя нашия посланник. МИКТА е успешна инициатива, играе много важна роля като трансрегионална платформа, разви се за много кратък период, период от време. Всичките страни на МИКТА са много активни на световно ниво, участват в Г20, СТО и ООН. Е. Това е една трансрегионална платформа и така може да се занимава с редица действия, свързани с външните отношения. Ние Можем да работим и за напред в конструктивен дух по въпроси, които са от важно значение на световно ниво. Има различни области, в които си сътрудничим. Освен това, споделяме общи интереси задълбочаваме нашето сътрудничество по време на министерската среща в МИКТА. Среща състоя в периферията на срещата на Генералната асамблея на ООН и обсъждахме тогава въпросите с хуманитарната помощ. В Истанбул ще бъде проведена среща на върха следващата година през май по въпросите на хуманитарната помощ. Не може да се отречи, че системата, свързана с хуманитарната помощ, не функционира както трябва. Проблемите се задълбочават и заради това трябва да обединим своите усилия и по-ефективно да използваме наличните ресурси. Хуманитарните е, кризи преминават през всякакви граници и криза с бежанците ни го показа. Генералният секретар съвсем на време се изказа по време на срещата на върха по въпросите за хуманитарната помощ. Необходимо е всички заинтересовани страни да вземат участие, за да може да функционира нормално системата за хуманитарната помощ. От това число Европейския съюз също трябва да участва в подготовката на среща на върха по хуманитарната помощ. Бан Кимон обяви Турция като първия домакин за домакин на тази среща на върха. Турция е един от водещите донори, що се отнася до хуманитарната помощ и ам, се изблъсквала неведнъж с ам, хуманитарни кризи. Турция в момента има на територията си най-голямата общност от беженци. Над 2,2 милиона са бежанците от Сирия. 260 хиляди сирийци са настанени в 25 центъра за временно настаняване. Прави се всичко възможно за тях. 1,8 милиона други сирийски бежанци живеят в други региони в Турция те, всички бежанци могат да се възползват от безплатна здравна помощ. Правят се усилия за подобряване на обучението. Има е, места, в които сирийските бежанци надхвърлят броя на местното население. Може да си представите колко много бежанци има на нашата територия. Такъв проблем ам, изисква обединените усилия на всички. Това е голям проблем, който а, води след себе си и проблема за а, нелегалната миграция. Системата за хуманитарната помощ не може вече адекватно да откликва на всички ам, сложни аспекти, свързани с а, зародилата се криза с бежанците. Среща на върха в тази връзка се организира съвсем на време и се надяваме, че наистина ще е от историческо значение. Целта е да се помогне на хората, които са в нужда, се спаси техния живот. Подготовката на срещата на върха продължава а, с пълна пара под ръководството на ООН. Като страна домакин, ние вече сме споделили нашите идеи, свързани с подготвителния процес. Имаме за цел да бъдат обсъдени въпросите за развитието и хуманитарната помощ. Подкрепяме мерки на световно ниво в областта на хуманитарната помощ, както и оказване на помощ на бежанците в страните, в които са настанени. Има различни а, финансови въпроси на световно ниво, които трябва да бъдат а, изяснени възможно най-бързо, за да могат финанс... да може финансовата помощ да е навременна и ефективна. Международ... Международната общност трябва да обедини своите усилия, защото това е общ проблем. Ангажимента на всички страни и участници ще е от голямо значение за нашия успех. По този начин ще може да се промени живота на много хора. Има различни е, организации и физически лица, които искат да дадат своя принос към е, провеждането на срещата на върха. Или пък ако искате повече информация, е, може да ни посетите в интернет, на интернет страницата на ам, срещата на върха. Благодаря. Сега давам думата на господин Шарже Дафер Аса Лалахи, който е временно изпълняващ длъжността посланик на Република Индонезия. Е. Благодаря, господин първи заместник председател. Благодаря ви за поканата да взема участие в нашето заседание. Благодаря и на пращеговорящите. Бих искал в контекст на казаното от тях да добавя три ком- коментара от една точка на Индонезия, борбата срещу тероризма и сътрудничество в контекста на тази борба. Нашата гледна точка е относно измененията в климата и на трето място развитието и сътрудничество в тази област. Първо смятаме, че МИКТА трябва да вземе участие в сътрудничеството в борбата срещу тероризма чрез обмен на информация в борбата срещу тероризма. Индонезия също така насърчава за диалог между вероисповеданията в страните от МИКТА като подход за борба срещу тероризма. Също така за Индонезия развитието не се изразява само в а, економическо развитие с цел премахване на бедността, но също така премахване на предразсъдъците и нетолерантността и насърчаването на култура на толерантност и мир. Ето защо ние смятаме, че в това отношение много важен аспект е образованието, в частност образованието на младите хора. Днес младите те се, избегн, се изправят пред погрешно разбиране на, на вирусповеданията и политически и социални справедливости. Във втората област, нашата гледна точка относно измененията в климата, Индонезия е поела ангажимент да подкрепи новото споразумение за изменението в климата на срещата на страните по рамковата конвенция на унесенето в климата КОП-21 в Париж. Много е важно страните от МИКТА да работят заедно и да се подкрепят взаимно в усилията за увеличаване на устойчивостта и а, способността да се справят с последиците от смените в климата. Третата важна за нас област е предложението ни по отношение на сътрудничеството за развитие. Индонезия винаги е била сред, сред пионерите на тристранното развитие, тъй като по този начин развиващите страни имат възможност да споделят най-добър опит, когато се изправят пред едни и същи предизвикателства. Насърчаваме подобряват на сътрудничеството за развитие в областта на образованието, със селското стопанство, енергетиката, превенцията на бедствия, правосъдието. Това са няколко области, в които Индонезия води успешни проекти за сътрудничество между развиващи страни, като например планове за превенция на бедствията в определени общности, програми за изкуствено осеменяване на е да, когато питък превенция на бедствията и други. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря ви. Аз сега давам думата за обмен на мнения. Някой от колегите иска ли да вземе думата? Да, виждам ви. Okay, uh... Добре. Започваме с господин Танък координаторът на ЕКР в комисията АФЕД. Благодаря, господин председател. Това е много интересно изслушване. Искам да ви кажа, че човек всеки ден научава нещо във външната политика. Аз от 13 години работя в тази комисии и трябва да призная, че абсолютно нищо не знаех за е, въпросното съществуване на групата МИКТА. С е, е, интерес слушах казаното от различните пратеници за особеността на тази организация. Ако трябва да го обобщя, както аз го го разбирам. Вашата економика е достатъчно голяма, е, за да имате обособена група, различна от БРИК. Е, вие имате е, общо желание за установяване на демокрацията. Е, е, особено е, Китай и Русия не отговарят на тази класификация. Но специално моята група на трето място в Европейския парламент, ние сме за всеки клуб по демокрация, колкото и разнообразен да изглежда той на първ, на първ поглед, при положение, че поема ангажимент да се бори срещу тероризма за световно управление и за стабилност. Това, което е, става в Турция в момента ме безпокои, е, предвид собствените стандарти на страната за човешки права. Е, някои твърдят, че се подкрепят и групи в Сирия. Имам два въпроса. Има ли секретариат на тази организация? Възнамерявате ли да създадете секретариат или просто работите адхок на принципа на координацията? Не, имате ли различни дипломатически връзки, някакви посолства? Е, има ли планове? Тези година е, започна е, за дълбоко очудване под натиска на Русия е, след санкциите на ОНЕ. Те създадоха е, банка е, за развитието, която може би трябва да замести Международния валутен фонд и Световната банка за страните от БРИК. Вие възнамерявате ли да създадете своя Международна банка за развитие, за да се сравнявате с това, което направих БРИК през последните година и половина? Това са ми въпросите за сега към представянето създадените тук посолства. Председателя, е, госпожа Сърнес има думата сега. Благодаря, благодаря, господин председател. Аз е, намирам, че тази инициатива е изключително интересна. Има страни, е, които са решили да се обединят, е, е, за да направят принос към въпроса за световното управление и за разрешаването на проблеми. Това е хубаво. Може би това удостоверява и неуспеха на други съществуващи форми, като например Г20, защото разрешаването на конфликтите не е постига успех. Може би възниква въпроса и за развитието на БРИК. Може би е, представителите ще могат да ни кажат нещо. Е, какво е, става с отношенията с Русия? Има ли някакво сближение с БРИК и МИКТА? И както каза представителя на Турция, аз също мога да ви поздравя за първата среща на държавните глави по хуманитарните въпроси в Турция. Това е нещо чудесно. Може би трябва дълбоко да преосмислим хуманитарната помощ помощ и помощта за развитие през следващите години. И накрая искам отново да се върна на въпроса за бежанците и Сирия. Чудесно разбираме проблемите, които в момента изникват е, пред Турция. Това не е единствената страна, но все пак това е страната, която приема най-голям брой бежанци. Виждаме, че в МИКТА е, позициите са различни. Има предвид специално Австралия. Нейните позиции за бежанците и мигрантите. Лично аз смятам, че развитите страни трябва трябва да приемат е, сирийци, сирийски бежанци и тази солидарност трябва да се отнесе не само за Европейския съюз, но и за всички развити страни. Имам предвид конкретно Австралия. И накрая, в заключение искам да кажа, че знаем, е, че можем да се опитаме да изоставим хуманитарната помощ и да поставим пари на масата. Основният въпрос е разрешаването на конфликта, но това няма да стане без политически, дипломатични, може би и военни действия. Но политическия изход, всички големи страни в региона, разбира се Русия, разбира се Иран и естествено Турция, трябва да могат да седнат около масата и да се опитат да очертаят заедно с Европейския съюз перспектива за политическо развитие развитие и разрешение един ден. Следващи изказващ се. Благодаря, че ми давате думата. Мога да се присъединя към колегите, които се изказаха преди мен. Вие искате да предприемете нещо за бежанците и второ за справяне с бедността. Ще ми се да знам какво точно конкретно планирате и как искате да подходите. Втория ми въпрос е следният. Като група от страни, които работят в тясно сътрудничество, искате да имате и по-голямо влияние в ООН. Кои реформи според вас са необходими и а, са разумни, за да може това да се случи? Благодаря ви. Благодаря, господин Ниаман. Gracias, presidente, и gracias también a los Искам да благодаря на посланиците от групата МИКТА за това, че предоставиха информация за тяхната инициатива. Трябва да кажа скромно, че нямах информация за тях. В този така разнообразен свят е много добра вест, че страни се обединяват, за да споделя своя опит и че демократични страни като тях се припознават с ценностите на Европейския съюз. Техните страни са сред водещите економики в света. Какво ще се случи за напред? Имате ли инструмент? ли някакви институции. Възнамерявате ли да създадете секретариат? Какви са вашите планове като цяло? Какво се е, случва в е, Нью Йорк, в ОНЕ и Генералната асамблея? Имате ли някакъв метод за извършване на координацията? Благодаря, господин Епизидеос. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да благодаря на тези посланици, които са тук сред нас този след обяд и ни предоставят информация за тази интересна инициатива. Искам да се концентрирам върху това по какъв начин планирате да, да противодействате на тероризма. Знаем, че има различни форми на тероризъм и страните са изправени пред различни предизвикателства, свързани с тероризма? Имате ли антитерористични планове, такива каквито има в, ООН, в НАТО и в ЕС? Групата ви се състои от страни, които са много различни по своето естество. И в тази връзка видовете тероризъм, през които се изправяте, са различни. Как се сътрудничите в тази област? Благодаря ви. Не смятам, че има други въпроси, които иска да зададат колегите. Може би ще е добре, ако дам думата отново на нашите гости и за да коментират зададените въпроси, да им отговорят. Никола Голден Смит. Госпожа Никола Голден Смит, искате ли да отговорите? Thank you very much. I'd be happy to respond. Благодаря съвсем набързо. Аз ще кажа нещо и може колегите да ме допълнят от тяхна гледна точка. Не възнамеряваме да имаме секретарят на този етап. Ще продължим с ангажиментите си по същия начин, ще се сменяме на ротационен принцип, да координираме действията на групата. Всяка страна поема координацията за една година. И това е моят отговор на този въпрос. Нещо, което трябва да посоча е, че МИКТА не е блок от страни. Ние не се събираме преди среща на Г20 или други срещи на международно ниво. Ние ем, се занимаваме с въпроси, с ангажименти, които вече са били поети в някакъв международен форум и работим по тяхното е, осъществяване. Има нещо, което е, държим под око и то е важно за нашето сътрудничество. Е, е, е да предприемаме различни действия, които да ни ам, карат да сме по-успешни. Създаваме различни начини за сътрудничество. Uh, и нямаме е, никакви планове, свързани с е, банките. Относно тероризма. Прави сте, че има различни заплахи, пред които сме изправени. Имам преди всяка от страните членки на МИКТА. Разнообразието дава различно измерение – на тези въпроси по отношение на световната сигурност. Австралия, Австралия ще организира среща на експерти, които ще обсъждат въпроса за противодействието на тероризма и неговото финансиране. През 2016 ще се стои тази среща. Има възможност за сътрудничество така че да се окаже съдействие на дискусиите в ОНЕ, да се подкрепят резолюциите на ОНЕ, свързани с противодействие на тероризма и други въпроси от тази област. Ние споделяме нашите гледни точки, споделяме информация, опит – освен това, обсъждаме въпрос как всяка една от нас да подкрепи съответната резолюция на ООН. В областта на световната сигурност МИКТА може да играе много конструктивна роля при обсъждането на бъдещи мирни операции. Това е чисто гледна точка на Австралия. Нека да споделя и нещо друго с вас малко подробности, свързани с бежанците и подхода към тях. Това е по-скоро австралийски подход, а не подход на микта. 12 000 допълнителни места обявихме ние в Австралия за сирийци и допълнителни 44 милиона долара, които да отпуснем за оказване на помощ на международни организации и на страните в региона. Страните, които са изправени пред сериозни проблеми с настаняването на бежанци. Това е което мога да кажа до сега. Ако да дам думата на колегите, разбира се, господин посланник Камачо, имате думата. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря за въпросите. Ще добавя няколко коментара с ваше позволение. първите относно институционалният аспект на МИКТА. Първо, не бива да забравяме, че МИКТА е наскоро създадена група от страни. Беше създадена едва преди две години. И от тогава процеса на създаване на институции се е насочил към гарантиране на постоянни добри връзки за комуникация между четирите страни. И към днешна дата сме, се провеждаме поне по три заседания на министри на външните работи годишно. Така че към момента не смятаме да изграждаме постоянни бюрократични механизми, а по-скоро гъвкави механизми, които ни дадат възможност посредством среща на равнище министри и други формати на срещи да имаме възможност за едно ползотворно общуване и едно ползотворно сътрудничество между четирите страни. За момента не мисля, че ще се опитваме да създадем институции като нова банка за развитие, например. И тук се имат до въпроса на колегата от Гърция. Има естествена тенденция за сравнение между МИКТА и БРИКС, но ние се опитваме да избегнем това сравнение, защото според нас то е ненужно. МИКТА много ясно е заяви в своята своята позиция. Тя е сътрудничество за световно управление. Ние смятаме, че сме сила на доброто. И смятам също така, че сме група от държави, които по-отделно и заедно имат възможността да са сила на влияние към добро на световно равнище. По отношение на ООН и другите многостранни форуми, към момента имаме постоянна комуникация и координация между делегациите на страните от МИКТА в Нью Йорк, в Женева и в Виена, както и страни както и е, в Пърса, например. Сътрудничеството ни непрестанно се засилва, защото си даваме сметка, че Европейския съюз е е не само естествен и важен партньор за всяка една от държавите ни по-отделно, но смятаме, че може да постигнем и много добри резултати в общо ни сътрудничество с вас. За мен всички въпроси, като изменените в климата и КОП-21 са важни приоритети не само за нас, но и в контекста на това ново световно управление и на световните предизвикателства. Всички страни от МИКТА полагат много големи усилия, за да гарантираме, че ще имаме правно вързващи ангажименти за срещата в Париж. Ще обсъдим също така и въпроса за търговията с оръжие и смятаме, че трябва да се засили инструментите на ООН в тази област. Благодаря ви. посланник Ан, имате думата. Да, на въпроса е дали ще имаме институции или секретариат, мисля, че вече беше даден изчерпателен отговор. До момента страната, отговаряща с координацията, работеше с функционираше като адхок секретариат и до месец август Корея, Корея изпълняваше тази функция. А, сега е ред на Австралия за период от една година. По въпроса за банката за развитие, има, имаше идея за създаване на банк за развитие на БРИКС.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 Okay. Maybe we can Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back. И така, добре дошли отново след почивката. Днес и така, продължаваме. Продължаваме с пета точка от дневния ред. Обществено и слушане по Европейската стратегия за Иран е, след споразумението в ядрената област. Скъпи колеги, бих е, искал да ви приветствам с е, добре дошли на това публично изслушване. Вече посочих темата. А, е, на, на това изслушване трябва да обсъдим доклад на господин Хок, а, който е разработен по собствата инициатива за стратегията спрямо Иран след подписаното споразумение. Аз мисля, че едва ли може да се намери по-уместен момент за подобно изслушване, защото от вчера започна прилагането на ангажиментите на Иран по съвместния цялостен план за действие. Това е едно, един тест за доверието между страните. Международната ядрена енергия агенция е, ще е, наблюдава и проверява изпълнението на ангажиментите на Иран. Е, вчера по съвпадение Европейския съюз прие законодателна рамка във връзка с економически и финансови санкции и тази законодателна рамка влиза в сила, след като Международната ядрена агенция е проверила доколко Иран изпълнява своите задължения в ядрената сфера. Скъпи колеги, споразумението постигнато на 14 юли е, е, е, е крачка напред след 12 години неуспешни преговори, които водеха до, до неудовлетворение. Това е важна стъпка напред, е, защото е, това отговаря на световната необходимост да се справим с глобални предизвикателства. Много е важно, защото се е, смяташе, че е непостижимо е, постигането на единодушие в съвета за сигурност на ООН. Това е единственото съществено международно споразумение е, след преговорите 3 плюс 3 в съвета за сигурност на ОНЕ. И това прави постижението още по-голямо. Е, пълното е, изпълнение на ангажимента е историческо наследство, защото Европейския съюз вярва в е, съчетаването на стратегията и преговорите. Е, най-напред ние доведохме Иран на масата на преговорите. Е, споразумението, постигнато в Виена, отговаря на амбициите на властите в Иран в е, замяна на прекратяването на економическата и дипломатическа изолация на Иран. Отмяната на санкциите срещу Иран, които автоматично ще бъдат възстановени, ако има не спазване на ангажиментите, създава нови възможности за економиката на Иран и дава възможност на, и за износ на нефт от Иран. Иран получава достъп до световната економика, до международната финансова система, включително и до системата SWIFT. По този начин Иран ще може да възстанови е, стотици милиони е, долари от замразени активи. Е, по този начин се засилва международното доверие и сближение след е, Ислямската революция в Иран от 1997 година. и е, по този начин се преодоляват и съпротивата в военната сфера от двете страни. Е, геополитическото отражение на споразумението е много важно, може да промени изцяло ситуацията в е, Близкия изток. След това първо споразумение се надяваме да бъдат е, постигнати цяла поредица от нови споразумения от ключово значение за целия регион. В момента се отваря прозорец към тези възможности. По този начин се слага е, край на, е, сек, на сектарианския уклот в този регион, е, който е, постигна своето крайно изражение в Деаш. Търси се и политически преход в е, Дамаск, е, заедно с по-голяма сигурност в Иран и в Ливан. Всички въпроси в региона са свързани и с е, е, е Южна, е, и с е, е, Саудитска Арабия. По този начин Иран ще възстанови и стотици е, милиони долари от замразените си активи и ще се бори с тероризма в региона. Едновременно с това трябва да си има предвид, че Иран изразходва 50 милиарда долара за военни цели през 2014 година. Това са едни от въпросите, които искам да обсъдим днес с експертите. Сега искам да дам думата на Ери Гермай, в, който ще ни запознае е, с заключенията на Европейския съюз по, на Европейския съвет по е, външните отношения. И зареждат се в момента и останалите участници в е, общественото изслушване. Най-напред давам думата на Еви Геренмайер. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате възможност да взема участие в дискусията по този въпрос. Както споменахте, е Имаше срокове за подписване и за влизане в сила. Институциите в Виена също засегнаха и фазата на прилагането. Много въпроси, свързани с отношението между ЕС и Иран, могат да бъдат обсъждани, но аз ще се фокусирам върху ролята на Европа и ем, дипломатическите отношения с Иран и е, регионалните конфликти. В момента цари хаос в този регион. Европейския съюз трябва да действа в тази връзка. Три основни области ще засегна. Европейския съюз трябва да предприеме действия по отношение на Иран. Първо, да се е, промени подхода към Близкия изток в отношение на конфликтите, в които участва и Иран. Увеличават се разходите за страната. Конфликтите в региона излизат извън контрол, отколкото през е, предишните години конфликтите се задълбочават. На следващо място има много големи потоци от бежанци и това е само върха на айсберга от това, което се случва в региона. Ситуацията вероятно ще продължи да се влушава. На следващо място възраждането и разцвета на ислямска държава няма а, някакъв истински отпор на от страна на е, Европейския съюз или други е, формирования от е, международен мащаб. Събитията през последните години показаха, че Европейския съюз е по-близко до Близкия изток и за това усеща до по-голяма степен последици всичко, което се случва там, за разлика от Съединените щати, които са много по-далеч. Регионалната сигурност е много важна, но политиките са неефективни и не водят до постигане на заложените цели. След преговорите за ораторът е прекъснат. I'll continue while the technicians do their job. <laughs> the post-deal diplomatic momentum, really how Europe can... И така, Европа може да се възползва от този важен момент, свързан с преговорите за ядрената програма на Иран. В помощта на госпожа Могерини се отвори нова глава в взаимоотношенията между Иран и Европейския съюз. Тази сделка е само началото на сътрудничеството между Иран, ЕС и международната общност. Посочва се, се ясно, че ам, тези преговори а, ще имат ам, въздействие върху много от интересите, ам, свързани с Иран. Много министри се въздържаха да посетят Техеран, докато не бъдат приключени преговорите с Иран. Някои посолства бяха отново отворени в Иран. Това е добро развитие като цяло. Тези развития след преговорите показват, че политиките се променят, т.е. от политика на ем, изолирана от Иран, от политика към съвместно сътрудничество е, с Иран. Иран се смята като една от причините за конфликтите в региона на Близкия изток, но Иран може да е част от разрешаването на проблема на свързана с конфликтите. Така че трябва да се концентрираме върху по-добри споразумения, които да следват нашите цели. Иран трябва да се ангажира много по-всеобхватно и може да го направи така както го прави ОНЕ не е ясно точно как ще продължи ам, диалога между ЕС и Иран. Преди време ам, въобще не можеше да се говори за отношения между САЩ и Иран. Дори а, през лятото президента Обама се противопоставяше ам, на сделката с Иран. Има в тази връзка възможност Европейския съюз да играе по-активна роля, да се ангажира с Иран. Разбира се, имаше фаза на преговори и фаза на ем, влизане в сила на споразумението. По време на тези две фази Европейския съюз събрал опит, на който може да се позове. Европа има нужда от политически и логистични структури, за да окаже ем, съдействие на Иран. Необходимо да се осъществи по-широко сътрудничество. Създадена е а, и нова работна група страна на Иран да работи по въпросите за връзките с Европейския съюз. Необходимо е да се работи за процеса на обединение с Южен Иран. Необходимо да се деескалира напрежението с бунтовниците и да се спре прехвърлянето на насилието от Сирия и Йемен в Иран и прехвърлянето на, на конфликта в Йемен. Ние работим в тази насока. Това, което искам да е, препоръчам е да се работи в по-тясно сътрудничество с е, Иран. Трябва да кажа, че Европейския съюз може да има много силни позиции, когато се обедини с Ариат и Техеран. Сирия е най-големият проблем в момента в региона. Трябва да се създаде платформа с регионалните актьори, с Турция, Иран и Саудитска Арабия. Може да се мисли за съвместно решение. Съединени щати, щати и Русия трябва също да се включат и да се проведе един разумен диалог. Трябва да се оцени а, ситуацията на място. Иран а, изложен на редица рискове. Сътрудничеството с Русия се осъществява от няколко седмици. Иран и, Рус, и Русия могат да окажат влияние върху Азад и неговия режим и да се стигне до някакво политическо споразумение, да се подсигурят хуманитарни коридори, и да се проведат дискусии за централизирането на Сирия. Иран трябва да бъде включен в такива разговори в Женева 3, но и в разговорите в новата контактна група на лидерите. На следващо място кампанията срещу ислямска държава. Дали Иран ще допринесе за справянето с ислямска държава? Да, Иран ам, също ще даде своя принос и вече го дава на едно с Европейския съюз и другите партньори, но на този фронт трябва да имам по-добра координация. Вече станахме свидетели на началото на въздушната защита страна на, на САЩ. Това стана преди една година. От тогава обаче ам, е имал размян на разнователна информация между Иран и САЩ в недостатъчна степен. В Афганистан има екип, който води преговори, екип, който е много близък като структура на нашия екип. Там екипа работи за противодействие на талибаните. Ислямска държава трябва да бъде спряна. А Техните действия са се разпрострели и до граничните региони на Ирак. В Ирак също трябва да се предприемат действия, да се водят по-активни преговори с Иран, да се водят съвместни антикампании срещу ислямска държава. В Багдата да има представителство и да се засилят да се засилят властите, отговаряше за сигурността. The more we've tried to uh, contain Iran, exclude them from discussions on the region. През последните години бяха предприяти действия, които направиха партньорите от региона зависими едни от други. През 2003 година водихме дискусии с Иран по отношение на Хизбула. Трябва да се започне от някъде и трябва да сме реалистични по отношение на Ливан е, и чувствителната система, която съществува там, да не говорим, че предстоят и избори. Има екстремистски групи в Ливан, които също трябва да бъдат обсъдени съвместно с Иран, защото тези връзки, е, защото тези е, групи са под командването на, Хизб... на Ливан и Хизбола. територии в Сирия са обект на конфронтация през последните седмици. Тези територии трябва да бъдат защитени доколкото е възможно. Връзките между Иран и Европейски, Европейския съюз трябва да се характеризират с включването на споразумения и ам, осъществяване на партньорство. трябва първо да се обърне внимание на най-горещите проблеми, които не на последно място могат да се отразят на сигурността в Европа. Благодаря ви. Сега давам думата на доктор Фарси. Парси, извинете. Много ви благодаря за поканата да обсъдим тази тема толкова своевременно. Ще продължа казаното от колегата преди мен, ще се спра на някои от аспектите на въздействието на тази сделка за Иран. Още през полета на тази година стана ясно от вътрешните официални и неофициални изказвания в Иран, че в някаква степен режима ще приеме сделката, но също така стана ясно, че заради се от, от в Иран, парламента ще има само консултативна роля, тъй като няма възможност да спре а, сделката, но на този етап самата сделка все още не беше изготвена и не беше подписана. А през последните няколко седмици сме свидетели на а, проява на практика на това, което се обсъждаше през полета, а именно иранският парламент много разгорещено обсъди сделката в най-малките и подробности Имаше много жестоки критики към сделката, както и в Сената в Съединените щати, но към момента се очаква, сме на етапа ратификация която най-вероятно ще се случи на високо равнище, именно Конституционния съд на Иран. Така, че сделката беше подписана, все още не значи, че тя е действителност. Има още две условия, които трябва да бъдат изпълни преди това. Първо, всички страни, и двете страни трябва да а, удължат задълженията ети по сделката. А вторият, е, вторият аспект е кой какви облаги ще има от изпълнението на условията по сделката. И затова сме свидетели на втора борба в момента в Иран. Предвид изборите през февруари до година, Готвени са и избори за Върховният съвет, в който се определят лидерите. Така че има две възможности. Или ще се извлекат облагите от подписването на сделката, или ще бъде представена тя като ам, провал, за да не могат други партии да се възползват от ам, сделката. Така че последствията от а, сключването на спогодбата все още има, все още се усещат на вътрешен план. И това надхвърля самата ядрена сделка като такава. Не бива да забравяме, че основният търговски партньор и основният, основният събеседник на Иран Западния свят преди присъдата на сделката беше Европейския съюз. Ето защо съвсем естествено Иран да се обърне не само за увеличаване на търговският обмен, но и за по-нататъчно продължаване на преговорите е Европейския съюз. Това разбира се е възможност, но също така е и отговорност, защото ако няма конкретни ползи от сделката, ако тя не доведе до конкретно подобряване на състоянието на економиката на Иран, например, редица от доводите в подкрепа на сделката ще отпаднат и по този начин правителството и президента няма да могат да се възползват от тази дипломатическа борба и да я използват за предизборната кампания и съответно няма да могат да се изпълнят и другите предизпълни обещания на президента, като намаляване на аспектите на държавата на сигурност в Иран. Сега е важно да видим как ще изглежда сделката за бъдещето от гледна точка на Европейския съюз и как ще изглежда диалога с Иран. Първо, това трябва да бъде един стратегически диалог, и второ място, това трябва да бъде структуриран диалог. Тоест, не може да има избор, пожелание какво да се обсъжда и какво не. Трябва да се намерят темите, по които ще може да се надгражда с взаимен интерес. И за да имаме нужда от много по- добра координация и много по-реалистична представа за това как изглежда региона, не как бихме искали да изглежда. И от тази гледна точка, сделката с ядрената програма на Иран дава възможност да дадем сметка, че макар Иран да участва в някои действия, които според нас са достойни за порицание или са неприемли нашите интереси, Иран си остава задължителен партньор за разрешаване на някои от най-ключовите проблеми в региона в момента. Така че Иран вероятно няма да бъде приятелска държава, поне в обозримо бъдеще, но може да се превърне в потенциален партньор. А до каква степен ще бъде надежден партньор, може да установим само ако започнем да се ангажираме в диалог с Иран. Ето защо всякакъв диалог, който Европейския съюз се готви да започне с Иран, трябва да надхвърли равнището на срещите на високо равнище и трябва да бъде много по-технически в своето естество. Тоест да видим какво конкретно в подробности може да представлява този структуриран диалог. И мисля, че това е много важно. Важно е, за да се превърне сделката в нещо истинско, а не просто в а, набор от а, меморандуми за разбирателство, които на практика не водят до нищо. Така че, важно е и за двете страни да могат да докажат на своите а, съмишленици и на противниците си, какви ще бъдат дългосрочните последици от тази сделка. А сега по отношение на регионалното въздействие на тази сделка, т.е. как сделката ще се отрази на различните кризи в региона. Съгласна съм с колегата, но не бива да забравяме, че Иран по собствен начин оценява заплахите, има свои собствени стратегически интереси. Ето защо а, сключването на самата сделка с Запада няма да промени тези интереси сами по себе си. Но тя ни дава възможност да водим много по-разумен диалог с тях и да заявим нашите позиции, т.е. къде има възможност да се да се спозваме с тях и къде това е напълно невъзможно. Към момента този диалог липсваше, но той е абсолютно задължителен, ако искаме да постигнем някакъв напредък за разрешаването на кризата в Сирия или в Ирак. Това е задължително на нужда от диалог. Диалог, пак повтарям, сигурно няма да промени нито исламската позиция, нито нашата, но поне ще ни даде възможност да постигнем съгласие по някои въпроси и да се съгласим, че сме, не, сме, не можем да сме съгласни по други теми. Така докъде може да стигне ангажиментът ни за диалог в Иран. Струва ми се, че тук отново има огромна разлика на, в отношенията на страната с Европейския съюз и с Съединените щати. От а, различните изказвания на върховния а, водач става ясно, че по никакъв начин страната не иска да има дори подобие на нормални отношения с Съединените щати. Голяма част от тези изказвания реално са вътрешни цели и а, не значи това ще се случи на практика, ако се обсъжда даден конкретен въпрос. Но все пак означава, че в Иран не се бърза и върховният водач държи да има пълен контрол, за да а, не изпусне нещата от контрол и това да доведе до притеснения сред по по революционери за позицията на Исламската република спрямо Съединените щати. Разбира се, Европейския съюз не се сблъсква със същия проблем. Иран и Европейския съюз е, като цяло са поддържали сравнително добри и дори процъфтяващи отношения. Въпросът е до каква степен тези отношения могат да бъдат подновени отново, преди факта, че през последните 10 години се промениха значително нещата и, от, и тук в Европейския съюз, и в Иран. Промени се економическото състояние, управлението, промениха се и областите, където може да се търси истинско сътрудничество. И в този контекст има сериозен, сериозен потенциал Европейския съюз отново да се превърне в основен економически партньор и основния политически събеседник на Иран, ако и двете страни си изиграят добре играта и ако действително се стигне до истински диалог, вместо едната страна да се опитва да диктува разговора или да твърди, че има прекалено много теми табу и червени нини, за да има някакъв смисъл да се започва диалог. И в това отношение очевидно е, че основната ябълка на раздора е Сирия според мен и двете страни без никакви, основания, никакви значителни основания са определили редица от червени точки, червени линии и теми табу, които възпрепятстват дискусията вместо да я улесняват. Благодаря ви. Третият ни гост ще вземе думата от Вашингтон. Имате думата. You, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите от Комисията по външна политика на Европейския съюз благодаря ви за поканата, че мога да говоря днес, но само на видео. Е, искам да помоля извинение за е, делегатите от Иран. Аз вече говорих с тях и към моите колеги, с които не мога да споделя предните редици днес. Е, щях да се радвам да дойда до Брюксел и да разполагам с достатъчно време. По този случай обаче нямах възможност да присъствам лично. Насрочването на момента за това изслушване беше направено от моите предшественици. Искам да добавя събитие от миналата седмица, което е много важно. Е, това беше тест за балистични ракети от иранската армия и това само показва, е, че при цялото въодушевление около тези сделка, и то беше съвсем оправдано това въодушевление, все пак е им, е, едва ли ще има промени и моите предшественици вече посочиха, че регионалната политика на Иран трябва да бъде трайна и далеч това не е съвпадение, е, че тези ракети се изпитват е, в момента, в който в парламента се гласува сделката. Това говори за вътрешната динамика, на която ще се спра накратко. В своето изложение бих искал да кажа две неща по отношение на регионалното сътрудничество, преди да навляза в подробности за това, което евентуално е възможно между Европейския съюз и Иран. Първо искам да кажа каква инерция е набрана от включването на сделката. Това е свързано с регионалното сътрудничеството и второ Второ, е, за това каква е позицията на Иран. Но ще бъда кратък по този въпрос, вече го споменах. На първо място, по регионалното сътрудничество, в сделката не се съдържа нищо, което да посочва, че се нарушава регионалното сътрудничество. Сделката засяга само ядрената сфера. Това е въпрос на ядрена дипломация, е, но е, това не означава, че има споро деня на неговото приложение. Е, на второ място формата за провеждане на преговорите беше много успешен, но далеч не е магическа формула за други кризи или по други въпроси. Е, и виждаме, спомена се Саудитска Арабия, Израел, е, много е, страни от региона се почувстваха много неудобно предвид начина по който се провеждат връзките с Иран. С една дума с тази сделка не се раз разписва по никакъв начин осъществяването на регионалното сътрудничество за бъдеще. Едновременно с това, ако погледнем как трябва да се прилага това споразумение през следващите години, то е ясно, че регионалното сътрудничество трябва да бъде същинска част от процеса. Ние не можем да гледаме само строгото приложение на споразумението, без да се съобразяваме с регионалното и отражение. Ако погледнем по-широката картина, т.е създаването на благоприятна среда за подобно споразумение. Разбира се, че трябва да се насърчава регионалното сътрудничество, както казаха и колегите. В този смисъл споразумението само по себе си не дава възможност за регионално сътрудничество, а по-скоро го изисква. И това трябва да бъде и стратегията на Европейския съюз това е първото, което искам да кажа, когато говорим за самото споразумение. Второто, възгледите на Иран. Вече се споменах изборите, които ще се проведат след няколко месеца. Тоест, върховният водач трябва да търси равновесие между е, вътрешните групировки, е, като се има предвид е, как ще се съобщи в медиите съдържанието на споразумението. Вече се каза, че в Съединените щати има яростна дискусия по това споразумение. В Иран то също е успорвано. Има групировки, които категорично заявяват, казват, че не им допадат никакви международни ангажименти. Те успорват споразумението, защото това потенциално предполага сближение с Съединените щати. Е, това се възприема като капитулация, особено по отношение на ядрената програма. Е, така че, е, въпреки тълпите, които видяхме по улиците на Иран, споразумението по никакъв начин не се възприема безпрепятствено в Иран. Така че това така че, въпреки е, е, постигането на това споразумение и началото на неговото прилагане, може да се очаква ответна реакция, както в Съединените щати, така и в Иран. Е, именно защото е постигнат компромис, именно защото е постигнат компромис с обратната страна, хардлайдерите е, трябва да свикнат с това споразумение, трябва да им се даде нещо в замяна, срещу прилагането на този компромис. В Съединените щати се говори евентуално за нови закони, свързани с санкции, изпращане на оръжие на регионални партньори, сътрудничество с страни от региона, като например с Израел. Докато в Иран се говори за това доколко страната е изложена на конфликта в Сирия, Оценява се заплахата, която се съдържа в това споразумение. Тоест, хардлайнерите очакват да получат нещо в замяна срещу това споразумение. На трето място, вярно е, че е, Европейския съюз се приема положително в Иран, но едновременно с това за тях има само един партньор. И преговорите посочиха, че Иран трябва двустранно да разговаря с Съединените щати. Тези двустранни оговори е, рискуват да заплашат е, многостранните проекти доколко Европейския съюз може да остане начало. В Иран има шизофрения. Те искат да говорят с Съединените щати. За тях това е въпрос на уважение, но едновременно с това, както каза Хомейни, върховния водач, е забранено да се говори с Съединените щати по други теми извън и ядрените въпроси т.е. сътрудничеството е затруднено. Е, Европейския съюз е партньор, който е добре дошъл. Смята се, че не е толкова важен, колкото са Съединените щати. Бих искал да се върна на е, част от успешната формат, който се приложи до сега. Постигна се успех, защото Съединените щати и Европейския съюз бяха в близко сътрудничество. Европейския съюз и държавите му членки устояха на изкушението да сключват е, е, отделно сделки с Иран единството остана на първо място, колкото до връзките с Китай и с Русия, които също са партньори, те трябваше да разберат важността на ядрените въпроси и това също трябваше да се постигне от Европейския съюз. Тоест, Европейския съюз трябва да има собствена стратегия спрямо Иран и с нашите изказвания днес ние се опитваме да допринесем за това, е, Европейския съюз трябва да има стратегия спрямо Иран с много силно измерение Европейски съюз нени щати. Защото в края на кращата Европейския съюз не може е, да постигне ангажимент от страна на Иран самостоятелно, но е, все пак трябва да има поне трансатлантическо сътрудничество, ако не и партньорство с други страни. Така че, е, е, по кои въпроси Европейския съюз може да постигне успех при приложението на споразумението? Както казах, е, споразумението е успех за Съединените щати от гледна точка на сигурността. Рядък успех би казал, но но всъщност в основата на всичко стои понятието дългосрочни преговори. И в дългосрочен план бих искал да насърча Европейския съюз да говори за дългосрочно сътрудничество 15, 20, дори 25 години. Това е рамка, за която трябва да мислим, когато говорим за разработването на стратегия спрямо Иран. Е, това е дългосрочно, многостранно, всеобхватно е, е, съответен ангажимент от страна на Съединените щати. И това не засяга само сигурността. Бих искал да се спра накратко на три въпроса. Сигурността в района на Персийския залив морската сигурност там, на второ място околната среда и на трето място е, политика за сигурност, но не и управление на конфликти и намеса в кризи. Първо, Въпросът засяга не само Иран, но и всички негови съседи около Персийския залив. Връзките между тях са много активни. В момента Ирак и Иран са изключени от регионална организация, особено съюзниците в областта на отбраната на Иран. Можем да говорим по въпроса, но е, Персийския залив от гледна точка на морската сигурност е, може да бъде обект е, за сътрудничество по силата на Конвенцията на ОНЕ за морска среда. Това е основен документ, който Саудитска и Арабия не са подписали, но може да се извлече формула от този документ да се разработи регионална харта за Персийския залив, свободно корабоплаване, както казах, въпросите е, за морската сигурност и дългосрочно многостранен процес, който да доведе до резултати специално е, в тази област. На второ място околна среда, управление на водата, обновяеми енергийни източници, този въпрос безпокои не само Иран, но и неговите съседи. Тук има възможност за подобно сътрудничество. Е, това стана ясно и от речите на външния министр на Иран. Това е област, в която Европейския съюз има богато наследство, как да насърчава подобно сътрудничество в други региони на света. Е, тоест, е, говорим и за наблюдението на земетръсни региони. Нека да си спомним голямото земетресение преди около десетина години в Иран, когато Запада и международните агенции оказаха помощ на Иран. И от тук вече е създаден прецедент за сътрудничество, но то може да стане още по-активно. И на трето място, е, е, говорим е, за ангажименти, свързани с сигурността. Най-важните въпроси на сигурността. Независимо от това дали има решение на конфликта в Сирия, но е, това няма да се решава в Европейския съюз, а може би на друго място ще се реши, но все пак идеята за регионален форум за сигурността, в който да се включат и Иран, и Ирак, и други важни партньори, това е ценна идея. Е, преди 25 години се говори за нея по време на разговорите в Мадрид за конфликта в Близкия изток. Отново Европейския съюз трябва да се опита да положи основи е, но при близко сътрудничество с Съединените щати като важен партньор. Ние трябва да подчертаем, е, че това по-скоро трябва да бъде европейска инициатива, а не американска инициатива, защото всичко, което идва от Съединените щати, се разглежда като високо токсично. Но въпреки това трябва да се имат предвид Съединените щати, да се съсредоточим върху района на Персийския залив, а не толкова върху Леванта и региона на Израело-Палестинския конфликт. Накратко нахвърлях някои идеи. Е, е, с нетърпение очаквам дискусията тук. Е, you, Благодаря ви, господин Абедар. Сега откривам дискусията. Господин Хауит е първия, който иска да вземе думата, който е докладчик по доклада по собствена инициатива за Европейската стратегия по отношение на Иран след ядреното споразумение, но, след, но преди да дам думата на господин Халик, нека да кажа, че господин Хуго Соворо е председател на работната група по въпросите с Иран и той също може да отговори на въпроси, свързани с темата. Господин Хауит. Thank you very much. Благодаря, господин председателю. А, аз също искам да благодаря на, на тримата оратори за това, че са тук да ни информират за нас за събитията, свързани с темата. Ние се надяваме, че споразумението ще отвори път за нови връзки между Европейския съюз и Иран. Санкциите и липсата на ангажимент не са желателни, когато говорим за връзките ни с Иран. Необходимо е а, да се вземат предвид и други силни фактори, свързани с връзките ни с Иран. Необходимо е да има задълбочаване на връзките с, с тази страна. Това е една желана наша цел. Нашата комисия и нашият председател взеха участие на среща в Иран, свързан с преговорите миналата година в Иран. Надяваме се да продължим в този дух на сътрудничество, независимо колко сложна е обстановката, ние сме готови да работим и за напред в тази насока. Режима с санкциите беше много несправедлив по отношение на Иран. Има различни гледни точки по въпроса, разбира се, както и в рамките на нашия континент, така и в рамките на нашия Европейски парламент. Въпреки всичко, ние създадохме търговски връзки с Иран Европейския съюз се стреми да бъде водещ търговски партньор за Иран. Това ще е от взаимен интерес. Тези търговски отношения могат да, да почиват само на определени стандарти за инвестиции и търговия и това също ще е от а, предимство и за двете страни. Няма да навлизам в подробности, свързани с изпълнението на ядреното споразумение СВД и иранските власти се занимават с този въпрос задълбочено в формат 3. Целта е да се разширят връзките между ЕС и Иран в рамките на, общото, на общия всеобхватен план за действие, както и академичният обмен да се засили Освен това, се присъединявам ам, към вече казано по отношение на дългосрочната стратегия, че трябва да се вземат преди 10 и повече години за изграждане на връзките с Иран. Това е една доста интензивна задача, с която трябва да се ем, заемем, за да откликнем на очакванията. Сред темите, с които трябва да се занимават двете страни, е темата за противодействие на тероризма. Вие направихте три конкретни предложения. Много са важни. Те съвпадат с начина ми на мислене относно регионалните въпроси. Очевидно е, че трябва да се опитаме да използваме възможностите, с които разполагаме, за да се ангажираме с Иран по отношение на Йемен, Либия, е, Сирия, Ливан, така че ситуацията в тези страни да не се влуши. Ние трябва да използваме всички възможности, за да реагираме. Приветствам създаването на специална група за отношенията с Иран. Създават се нови структури, които да помогнат укрепването на връзките с Иран. Виждаме какви са и трудностите, свързани с конфликта в Сирия. Трябва да работи много усърно през следващите месеци и години. Имам а, въпрос към а, нашите оратори. Искам да попитам нещо, което е свързано с а, връзките Техеран-Риад. Всички говориха е, за е, ролята на Европейския съюз по отношение на Иран, но нека да ви попитам нещо е, за връзките между Техеран и Риад. Могат ли да бъдат те подобрени? Как може Европейския съюз да даде своя принос, така че да се постигне успех? Доктор Пърсли, вие казахте нещо много интересно, когато споменахте червените линии във връзка с Сирия и за прогреса, който е могъл да бъде постигнат с усилията и от двете страни. Вие казах, че по отношение на Сирия задачата е особено трудна, но какво може да се направи, за да се премахнат тези червени линии, да се стигне до градивен диалог и най-вече във връзка с Сирия? Господин Адебар, вие споменахте, че има нужда да се ам, предприемат действия, за да се реагира на вътрешната критика. В дебата, който се състоя след ядреното споразумение, беше отправена критика от страна на Американския конгрес. Много от нас разбраха, че се изказва критика и, от, и в Иран. Може ли да коментирате това? Има и вътрешни дисиденти, които отправят критики от двете страни. Как тези критики могат да бъдат преодоляни? Благодаря ви. Have... Благодаря. Има а, и други колеги, които искат да вземат думата. Госпожа Айомали. Voilà. Et euh, nous savons tous que l'Iran. Всички знаем, че Иран е голяма държава, която може да играе много важна роля за стабилизирането на региона и дори отвъд региона. Всички знаем за това, че Иран е труден събеседник и много добър стратег е, по време на преговорите. Всички се убедихме в този факт. Ето защо имам два въпроса. Първият ми въпрос е отвъд а, реципрочните ни интереси от а, сближаването с Иран, бих искал да знам дали имаме истински общи интереси в дългосрочен план. А, когато споменам реципрочните интереси, имам предвид вдигат на ембаргото за Иран и е, индустриалните и търговски интереси за нас, т.е. интереси по-скоро от економическо естество. А, говоря за общи интереси. Преди малко докладчикът ни спомена борбата срещу тероризма. Да, това е важна тема, но е, тя е и доста конкретна. Не знам дали тя е достатъчна тема за заболяване в основа на дългосрочни е, отношения на партньорство. И вторият ми въпрос е свързан с е, доверието и взаимното доверие. По отношение на ядрената програма преди около 10 години бяха сключени споразумения и както знаете, тези споразумения не бяха спазени. А всъщност е, тези споразумения е, облагодетстваха най-вече Иран и му даваха възможност страната да продължава разработването на своята ядрена програма. Според това е много важен елемент, защото няма как да има истински полезен диалог, въпреки че той е необходим, без да има поне минимум доверие. Така че искам да попитам гостите ни, според тях, кои са елементите, които биха ни позволили в дългосрочен план да изградим това взаимно доверие, въпреки историята в миналото и въпреки балистичните ракети, които споменахте преди малко. Благодаря ви, господин Кар има думата. Thank you. Can I... Благодаря ви. Бих искал да благодаря и на тримата ни гости за направените изказвания. Безспорно, Иран е важна държава, но това е една много сложна държава с, с сложна история и сложна позиция на международната сцена. Постигнахме успеха с а, сключването на ядното споразумение, но се опасявам, че то самото може да се окаже проблем, ако не го ам, ако няма адекватни последващи действия. Споменахме скорошните тестове с балистични ракети, трябва да видим как подобни действия се вписват в прилагането на разпоредбите от споразумението. Но от собствения си опит знаем, че може да се подобрят отношенията от економическа гледна точка. Така че въпросът ми към ораторите е, дали смятат, че може да обмислим модел подобен на моделът за обща рамка за преференциите плюс GSP плюс по отношение на Иран, например. Друг проблем е свързан с различните регионални сили и тясната гледна точка. дали може да се насочат подобни добри економически отношения между Иран и страните от а, съвета сътрудничество за Персийския залив като Саудитска Арабия, например. Дали това би помогнало? И също ви коментар, дали са от тези държави всъщност се страхуват от Иран? През последните 36 години след е, Иранската революция те са свидетели на засилващото се влияние на Иран на световно равнище и засилването на връзките между Иран и някои шиитски групировки, които се използват от е, Иран като поставени организации. Така че трябва да се опитаме да разберем по-добре положението. Ние сме в малко по-различна позиция с Съединените щати и смятам, че като цяло има шансове за по-добри отношения с Иранска сравнение с Съединените щати и смятам, че ние трябва специално да изиграем тази важна роля. Благодаря ви, господин Танък, има думата. Благодаря ви, господин председател форматът 5 плюс 1 или 3 плюс 3, както предпочита да ги нарича Европейския съюз, са сравнително рядък случай за успех в преговори, по всички благодарение на Европейския съюз и смятам, че трябва да, да дадем заслуженото на леди Аштън, предшественика на госпожа Могерини в това отношение но трябва също така да бъдем по-подпазливи, когато се радваме на успеха от ядното споразумение. Трябва да сме убедени от нуждата от много сток контрол и наблюдение, за да сме напълно сигурни, че Иран няма да ни измами, както е правил нееднократно в миналото при предишни преговори. И за да избегнем, ние сме да се обвържем прекалено много в контекста на това споразумение. аз си позволяваше поведение, което е много подозрително от наша гледна точка, т.е. богата петролна държава, която развива ядрена програма само за е, граждански цели, а не за въоръжение. Това винаги се струва много съмнително. Иначе продължаваме да сме много силно критично настроени само Иран по отношение на правата на човека. Подкрепата им за режима на Асад и за Хизбола в е, Сирия и Ливан. Знаете, че Иран е заклет враг на Израел, а президентът Ахмадинечат в миналото е правил абсолютно недопустимо критични изказвания по отношение на а, държавата Израел, но а, разбира се, трябва да се обединим в борбата срещу основната заплаха в региона в момента исламска държава. И в, и в тази борба би следвало да се опитаме да водим диалог с а, Иран за излизане от за справяне с, с кризата в Сирия. Така че Иран може да се смята а, като като потенциален партньор на Европейския съюз, но нашата, моята политическа група отхвърля това твърдение, като нямаме общи ценности с Иран. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бухнар, има думата. Аз искам да благодаря на тримата оратори. Имам два въпроса, свързани с вероятното сътрудничество. Беше споменато, че по отношение на противодействието на тероризма и ем, трафика на опиати са области, в които можем да си сътрудничим. Какъв е проблема за мен? Ами той е свързан с човешките права в Иран. 80% от смъртните присъди в Иран се извършват във връзка с търговия с опиати. Смъртното наказание. Дали Иран има намерение да го ам, премахне? За сега няма никаква информация. Сътрудничеството в тези области дали е възможно, дали има смисъл, като се има предвид състоянието на човешките права в момента и как може да се подобри ситуацията с човешките права. На второ място околната среда. Заместник председателя каза по време на предишно, предишното заседание, че е заинтересован от съвместно сътрудничество, но след като се има предвид, че нуждата от уран на Иран ще бъде намалена след това споразумение. Дали ще се предприемат мерки на място да се предотврати екологичната катастрофа, като се поддържат пясъците влажни относно добива на нефт. Това е тема, която не беше спомената. Със сигурност ще е, има въздействие върху е, баланса е, в региона, като се има предвид, че финансовите потоци ще променят посоката си. На следващо място нещо, което е важно. При ратифицирането и е, изпълнението на споразумението. Вся, цялата ядрена сделка трябва да бъде изпълнена така както е договорена. Защо обаче до сега нищо не е направено по отношение на реактора в Арак? Дали е, Иран не иска да предприеме нищо или какво се случва? Последния въпрос, свързан към Европейската служба кои проекти с Иран се имат предвид конкретно? Ще имаме ли дипломатическо представителство в близко бъдеще? И ще има ли споразумение за сътрудничество и партньорство и кои други програми се взимат предвид? Ще ми се да ми отговорите на въпросите. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Давам думата на господин Башер благодаря, господин председател. Е, социалните медии показаха през последните седмици, е, че важен член на революционния е, съвет в Иран се озовава на бойното поле в Сирия. Какво е военното и финансовото участие на Иран в войната в Сирия? Е, какво е участието им е, на бойното поле в Сирия. Преди известно време видяхме каква е реакцията в Иран спрямо Сирия. Чухме критики. Чухме критики спрямо чувствително участие на Иран на страната на режима на Асад. Знаем колко много жертви предизвика този режим. Говорим за партньор, за потенциален партньор, който обаче заплашва с унищожение държавата Израел държава член на ОНЕ. Не знам какво мисли докладчика, не знам доколко е запознат с ценностите, които ние отстояваме тук. Лично аз съм бил докладчик, аз съм бил член на делегацията с Иран. Там антисемитизмът е, е явен. Как ще се справите с тези въпроси и с тези обвинения? Надявам се да изразите ясна гледна гледна точка. Е, защото все пак казвате, че е, иранския режим е по-скоро съвременен. Още двама души са е, на списъка и с това приключваме списъка на изказващите се. Господин Девес Макер. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ik wil graag even aanvullen op wat mijn collega Charles... Благодаря, господин председател. Бих искал да се върна на казаното от колегата Чарлз Тоник. Е, слагам си каскет е, на координатор на моята група по въпросите за правата на човека. Чарлз вече засегна въпроса. Мисля, че можем е, само да съжаляваме, че заместник-председател и, че заместник-председателя и върховната представителка не засегнаха в значителна степен е, този важен въпрос. Е, те изобщо не споменаха правата на човека, въпреки че в Иран е, положението на правата на човека е критично. Има много проблеми, свързани с правовата държава и Иран има най-лошите резултати във връзка с правата на човека, правата на опозицията по дискусията за е, смъртното наказание. Знаете ли колко екзекуции е имало тази година? До къде сме стигнали? Повече от хиляда. Колко екзекуции има на ден? жестоко. Жестоко е. Този режим се отличава е, с драстични нарушения на всички международни конвенции, свързани с правата на човека. Е, има ли едно доказателство, един признак за това, че така наречения нов партньор се променя, и е, в по-голяма степен спазва основните права на човека и е, принципите и ценностите, от които се ръководят те. Госпожа Гил, благодаря, господин председател. Бих искала да се спра на въпросите между Европейския съюз и Съединените щати. По-конкретно, е, как да се търси решение на многобройните кризи в региона? Е, Сирия, Иран, но също така и Бахрейн. Едва ли е, това може да стане, ако няма регионален диалог за сигурността. Иран е, ясно постига някакъв напредък, е, е, като се имат предвид добрите отношения на Европейския съюз с Иран, е, Съединените щати трябва да постигнат лостов ефект чрез Саудитска Арабия. Иран и Саудитска Арабия гледат един на друг като на източници на токсичност. Председателя, благодаря. Мисля, че е време да дадем думата на нашите специалисти. Първо давам думата на госпожа Майер. Благодаря, господин председател. Първо, за да отговоря на първия въпрос, ролите на Европейския съюз в преговорите с Иран. Бих препоръчала първо Съединените щати да заяви е, защо има интерес в продължаването на диалога. На първо място, е, защото нараства цената на европейското бездействие. Така че интересът на Европейския съюз е, е да е, продължи диалога с региона. На второ място, подхода трябва да бъде прагматичен и реалистичен. От моите разговори, както в Рият, така и в Иран, става ясно, е, че още не е постигнат прага на преговорите от двете страни. На Европейския съюз са създали прецедент и на Балканите, и в собствената си история, в насърчаването на диалога, преди още да се постигнат е, прагови стойности трябва е, да се постигне ангажимент, когато е озрял момента за това. Европейския съюз, държавите членки и Иран е, трябва е, да заявят европейската позиция, необходимостта от реален ангажимент, от реално споразумение, примерно с Йемен. На второ място, за това как се изгражда доверие – че преди 10 години Иран е, подписва споразумение само за да печели време цялото минало на преговорите по ядрената сфера стоеше в съзнанието на всички страни. Това не трябва да се прави в празно пространство. Трябва да се видят операциите на Запада в Афганистан и Талибан. Иран е, се разглежда като е, дявола, Ахмедин Наджан. Е, видяхме какво стана спрямо двете страни. Така че е, това е, споразумение е платформа за изграждане на доверие. Трябва да се види как ще се прилага то и това ще бъде от ключово значение за е, изграждането на доверие в дългосрочен план балистичните ракети. Разбира се, е, че това нещо вреди и по време на преговорите официални лица е, е, казах категорично през уикенда, че това не е нарушение на плана за действие, че въпросът ще бъде повдигнат в съвета за сигурност на ООН по областите за сътрудничество. Дали трябва да започнем по-скоро с по-меките въпроси, като околната среда, морската сигурност в Персийския залив, по-леки въпроси, свързани с сигурността. Разбира се, съгласна съм с останалите специалисти, че това може да бъде пътека, по която да се върти. Но къде е Иран, Афганистан, Ирак, Пакистан? Афганистан. Това е, е война по правомощие с регионалните му партньори в Сирия, потенциално в Багдад и в Йемен. Така че морската сигурност е, е, това е нещо трудно, но на първо място ние поставяме ядрените преговори. Те са свързани с сигурността, като си има предвид хаоса в Близкия изток. Този въпрос трябва да бъде първостепенен за Европейския съюз на въпроса за правата за човека. Имаме е, типични примери за това как да се работи с Иран по правата за човека. Първото е да се откажем от този въпрос, както стана през последните 10 години, да не говорим за човешки права, да говорим по ядрените въпроси, а другия подход е цялостен подход. Съгласни сме да не сме съгласни, но все пак е, е, трябва да се спрем на по-спорните въпроси. Съгласна съм с това, че е, може Европейския съюз да направи предложение пред Европейския парламент за намаление на смъртните наказания. Но е, подхода на Европейския съюз трябва да бъде реалистичен. Ако не можем да ги убедим да постигнат мораториум, е, това ще бъде много трудно, но все пак трябва да имаме последователна политика за настояване. За е, е, ядрения реактор от техническа гледна точка, от тук нататък ще има съвместен проект между е, Съединените щати, Иран и Китай за такъв реактор. Така че тук също на това може да се стъпи, за да се изгражда доверие. Накратко, участието на Иран в Сирия. Е, както вече казах в началото, през последните седмици е, това участие е нараснало, нараснало и след като Русия е, направи въздушни удари в Сирия. Отново, е, въпросът за сигурността трябва да остане на първо място. Критични доставки на оръжие за Хизбола. Не знам дали Иран ще си промени гледната точка, но когато е, говорим с много партньори в Иран, не само с прагматичните, но и с хардлайнерите. Въпросът е, е как ще се развие политическата ситуация в Иран, как ще се развие и позицията в Сирия, дали ще има децентрализация, дали... и мисля, че заместник министър-председателя на Иран беше в Бруксел тук, за да говори с Федерика Могерини, да се види какъв политически процес е постижим е, при минимални изисквания за е, Иран и е, за Саудитска Арабия. Благодаря ви. Е, е, доктор Флеси, накратко по сроковете, е, по кои, от кои срокове да се откажем, за да има същински разговори с Сирия. Няма да навлизам в подробности, но аз мисля, че е много полезно политически е, лидери в Европейския съюз е, да кажат е, Асад ще остане ли, няма ли да остане до 2-3 години, на 5 години. Такива е, е, дискусии понякога заменят същинските преговори. Това са е, червени линии, това са условия, които поставяме. По-добре да седнем на масата, без да поставяме първо никакви условия. Е, е, е, Иран е власт в статуквото. Тоест, по трябва нивото на хаоса да бъде управляемо. Не можем да го разрешим. Има много области, в които Европейския съюз може да сътрудничи с Иран. Разбира се, че не е достатъчно да се казва, че трябва да има сътрудничество. Трябва да има партньори от двете страни, е, които да са заинтересовани от това е, да продължават сътрудничеството и да направят потенциала реален. Това съществува в университетските среди, в е, търговските среди, на други области. Има хора, които са готови за това. Е, споразумението се постигна, защото е, платихме цената на разговорите. Много е важно, това е много важна стъпка сама по себе си. В Иран и извън Иран има хора, които не искат такова ниво на ангажимент. Те не искат да се върви напред. В по-малка степен това се отнася за сътрудничеството с Европейския съюз е, и са дълбоко обезпокоени от каквото и да било сътрудничество с Съединените щати. Но все пак това е въпрос на инвестиции в процеса. И по този начин това е, може да се окаже от взаимна изгода за всички страни. Имаше въпрос за това дали можем да вярваме на Иран, дали те изобщо могат да станат партньор. Аз не мисля, че това е въпрос на е, доверие, а по-скоро на разговор, е, за да може и двете страни да разчитат на партньора, че ще направи това, което е обещал. Тоест, трябва да има съвместен план за действие, съвместен цялостен план за действие, всички страни да си изпълнят ангажиментите. Е, само по себе си това е мярка за изграждане на доверие, преди да се постигне окончателното споразумение. Дали е, Иран може да бъде партньор? Това е въпрос на празна риторика. Не говорим за клуб за приятелство или да гледаме залеза съвместно, да тръгнем по пътеката към залеза. По-скоро страните да имат ясни цели, да бъде ясно по какво могат да постигнат съгласие и по какво не могат да постигнат съгласие. Да се приеме такъв е, ангажимент или да се пренебрегне това, или страна от размера на Иран може да бъде пренебрегната и да си постигнем нашите цели, това е нещо вредно, непродуктивно и излишно. По отношение на правата на човека, въпросът е важен. Ясно е, че е важен, но възниква въпрос е, колко е, е деликатен той, е, как може да се постигне по-малко, когато се нарушават правата на човека в Иран. Е, има хора, които проявяват интерес да викат по правата на човека. Има символизъм. Ние сме за правата на човека, да, но това е политика, която прилагаме от десетилетие. Не знам дали се постигат резултати и не знам дали Иран се впечатлява. Тоест, за да се подобри положението на правата на човека по същество, а не само символична политика от наша страна. Това изисква много по-голяма тънкост и много по-дискретно да се действа. Така че е, пищенето за правата на човека не е най-добрият начин да се постигат права на човека. Благодаря ви, господин Адева. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички за коментарите и въпросите. Част от това, което трябва да се вземе предвид при изграждането на стратегията е как и Иран възприема Европейския съюз. Иран може да е бил изненадан от високото ниво на трансатлантическото единство. Нещо, което трябва да се има предвид е, че Иран при започването на преговорите си имаше работа с външните министри на три държави членки. Една година по-късно Хавиер Солана също беше на масата. След 12 години госпожа Могерини поема лидерството и Европейският съюз като такъв има по-важна роля. Възприятията от страна на Иран също са се променили по отношение на това какво е Европа. Не, не, дали говорим тук само за Франция, Бенето кралство и Германия, които водят преговори с и Иран или говорим за Европейския съюз като цяло. В същото време трябва да се подчертае, както и колегата преди мен каза, че трябва да се придържаме към целите свързани с изпълнението. Изпълнението на сделката е само част от стратегията и това е много важна част от отношенията между Иран и Европейския съюз. Европейския съюз трябва да е строг, но справедлив. Тук говорим е, за нещо съвсем по-различно от е, политиката за разширяването на Европейския съюз. Европейския съюз е, трябва да е строг, е, но не трябва да се пренебрегва и потенциал на набраната инерция. Трябва да има придържане към сделката на 100%, трябва да има ясно очертаване на приоритетите и всичко, което отива отвъд това е свързано с изпълнението на, сдел... на сделката. Относно доверието. Доверието не може да се създаде като такова. Тези мерки са свързани с постигането на известна степен на доверие и не знаем а, как ще изглежда Иран в края на този процес, защото това е процес не знам и как ще изглежда Европейския съюз. Относно ам, Съединените щати и асиметрията, която се създава от хардлайнерите, това е много важен въпрос. Някои от а, членовете на Конгреса, дори и а, кандидати за президенти, повтарят това, което а, се коментира от страна на хардлайн, хардлайнерите в Иран. Може би е добре да има посредник, който да обедини двете страни. Тук се вдига шум, който не е само за вътрешните нужди, ами трябва да си има предвид, че Европейския съюз играе важна роля и трябва да продължи да е играе по отношение на ядрената а, сделка. Европейската комисия а, също е предприела съответните действия, но Европейския съюз трябва да излезе с предложения, като тези, които са включени в стратегията, но тя трябва да бъде продължена. Относно сирийския конфликт или другите конфликти в региона, смятам, че това не е част от една по- широка стратегия, свързана с Иран, Европейския съюз трябва да поеме своята роля и държавите членки в частност. Европейския съюз и някои държави членки са част от работната група за Сирия. Връзките с Русия също са много важни. Но това е нещо, което не трябва да бъде обвързвано с изпълнението на сделката или създаването на стратегия за Иран. И на следващо място, човешките права бяха споменати като важен аспект. Допълнение към коментарите, направени от колегите, ще кажа две неща. От една страна, човешките права са ни много близки, знаем какво означават те, но може би е по-добре да ем, говорим за върховенство на закона, когато говорим за иранските закони. Проблемът, е, разбира се, е, че е, има ирански закони, които по начина по който се прилагат, е, е, нарушават човешките права. Иранските е, закони се опитват опитват да държат Иран на нивото, на което е постигнато, постигнат някакъв напредък. Освен това, има стандарти, които трябва да се прилагат не само от Иран, но и страните в региона, като Саудитска Арабия, например. Така че, ако това стане, е, и нашата кауза ще се окаже по-успешна. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега господин Саверо има думата. Thank you very much. Благодаря ви. <clears throat> Uh, to attend this, this interesting session. Благодаря, че uh, давате възможност uh, на СВД да сподели своята позиция. Благодаря на всички оратори, които направиха своите представяния. Трябва да кажа, че в СВД се създаде работна група по въпросите с Иран. Вече бяха направени коментари в тази насока, именно че Европейския съюз трябва да има всеобхватен подход по отношение на Иран. Нашата работна група, специална група, се занимава с а, важни, важни въпроси за Иран и най-вече се занимавам с въпросите за ядрената политика на Иран. Но сега се опитваме да разширим обхвата на нашите действия, като включим и други области, свързани с Иран изпълнението на споразумението ще е много важно за нас, за да можем да разширим сътрудничеството и то да обхване и други области. Работната група ще се занимава не само с това, но ще търси и начини за развитие на нашите двустранни отношения с Иран, които бяха замразени преди 10 години. На следващо място работната ни група е, ще работи с Иран като регионален актьор. Това беше споменато от много а, до сега. И а, това е с което се занимава нашата работна група. Ще си сътрудничим с парламента, с комисията ФЕД, с делегацията за Иран. Е, ще се сътрудничи с всички, които имат касателство с, с стратегията, свързана с Иран. Относно въпросите, които бяха зададени, най-вече за двустранното участие и поемето на ангажименти. Беше казано, че процесът е вече започнат, но е в своята първоначална фаза. Госпожа Могерини пътува до Иран преди време и с външния министр Зариф обсъдиха възможностите за сътрудничеството с Иран. Наскоро във връзка с събранието на Генералната асамблея беше проведена и друга среща. Беше проведен диалог на високо политическо ниво между ЕС и Иран. Елга Шмидт е, и Рандил е, бяха там от страна на Европейския съюз, от страна на Иран имаше представители, които се отговарят за въпросите, отговарят по въпросите за връзките с е, ЕСА и САЩ. Идеята е да се обхванат повече области в рамките на сътрудничеството, да се обсъдят въпроси, по които има двустранен интерес. И области, в които е необходимо да има сътрудничество между ЕС и РАН. Искам да спомена, че миналата седмица заместник министърът на Иран, който отговаря за нашите страни, беше на посещение в Брюксел. Той обсъди ситуацията в Сирия с върховния представител имаше и допълнителни разговори в тази връзка. Градим каналите на кому... за комуникация с, с Иран. До сега разговорите бяха свързани само с ядрените преговори. Ние искаме да изградим нови канали на комуникация. Смятам, че. а, е необходимо да се гради доверие за двустранно сътрудничество, а то ще се създаде е, чрез изпълнението на е, споразумението с Иран. Имаше въпрос зададен от е, член на вашата комисия. Е, Имаше е, направени много предложения в области, в, по които работим и ние. Енергетиката. Трябва да си има предвид, че Иран е а, е, разполага а, е, с. А, е, на второ място с а, м, газ, резерви на газ и на четвърто място за резерви на нефт това са възможности, които трябва да проучим и в допълнение. Е, относно търговията трябва да се каже, че е, преди санкциите Иран беше, е, ЕСА беше главният търговски партньор на Иран. Това е нещо, което може да бъде включено в бъдещото сътрудничество като се нормализират и отношенията, свързани с търговията. Въпросите с околната среда също са много важни. Необходимо е да се градят компетенции в тази област. Замърсяването на въздуха е сериозен проблем в Иран. Тези, които са били там, са го забелязали. Страната страда от суши и други природни ам, явления. Има много а, области, в които може да се осъществява двустранно сътрудничество. Ще ги разгледаме в рамките на а, диалога на високополитическо ниво. Ще очертаем тези области, които могат да са от взаимен интерес. Трябва да спомена, че човешките права също са част от политическите ангажименти. Този въпрос го повдигнахме по време на разговорите ни с а, иранските ни партньори. Това е тема, която беше обсъдена между госпожа Могерини и министъра Зарив. Заив. Все още обаче се оказва опозиция от страна на Иран, когато се говори за човешките права, но така или иначе темата ще е част от дневния ни ред, от работната ни програма. Имаме намерение да отворим ам, офис на делегацията ни в, в, в Техеран. Това ще отнеме време. Парламентът също ще трябва да даде своето съгласие по отношение на бюджетните разходи. Но и това е нещо, което се обмисля, да имаме наше представителство в Иран. Трябва да съберем повече информация за това какво се случва на място в страната и освен това, ако искаме да се ангажираме двустранно по някои теми, ще имаме нужда от представителство в Иран, за да може да се съдействат на това представителство, се изпълнят някои от проектите, свързани с Иран. Бавно Преминаваме към а, етап на ангажименти, след етапа на ам, въздържано предприемане на действия и е необходимо да се работи по изпълнението на ам, ядреното споразумение с Иран като цяло. Благодаря ви. Thank you very much. Um, We're moving towards the close of here. Господин Хавайт, благодаря ви. господин че господин Бог, който ще се присъедини към нас, ще каже няко, също няколко думи, но аз също мога да кажа, че последния час и половина не беше много ползотворен. Благодаря на тримата гости, които ни представиха своята гледна точка. Очакваме с по-нататъчното ни сътрудничество с вашите съответни организации. Няма да се опитвам да правя изчерпателно заключение на цялото изслушване, само няколко елемента на размисъл. Първо, очевидно от изказването на редица колеги, че има притеснения, притеснения, които продължават да съществуват в парламента тук, а именно до каква степен са надежни отношенията ни, до каква степен може да се изгради доверие с Иран. Само да ще отбележа, че това е двустранен процес. Нееднократно посещава от Техеран и мога да ви връща, там се а, говори същото. Разбира се, има сериозни проблеми, които трябва да се опитаме да разрешим и не може да ги пренебрегнем. Има теми, по които ще се съгласим, че не можем да намерим съгласие, но има и теми, в които може да постигнем истински отношения, основаващи се на добра воля. И в контекста на днешния дебат наистина е много важно да не се връщаме към една риторика, която в крайна сметка ще бъде риторика на победеният в тези отношения, които няма да доведе до никакъв успех. В последното изказване на представителя на СВД стана ясно, че действително има и области на общи интереси и трябва действително да се съсредоточим върху тях. На това място по отношение на правата на човека, нека наистина да го ви много ясно. Познавате ме, знаете, че съм бивш местния председател на под, под комисията на Европейския парламент по на човек. Е, бил съм координатор на моята политическа група в тази подкомисия, така че съм последния човек, който ще подпише един доклад, който е, по някакъв начин приема нарушаването на правата на човека за нещо нормално, но мисля, че може да започнем един полезен смисъл на диалог с Иран в тази област. Господин Брок и аз самият и други колеги посетихме Техеран, срещахме с представители на НПО и активисти за, за правата на човека и това беше добра стъпка напред промяна на законодателството за борба с трафика на хора, на, на наркотици, извинете, със сигурност може да бъде до намаляване на броя на изпълнените смъртни наказания. Това са примерно области, в които може да търсим напредък и в които може да го постигнем. И като стана ясно от изказването на представителя на СВД, от политическа гледна точка възстановяваме отношения с иранската страна и там се споменава черно на бяло палата на човека. Но от техническа гледна точка мисля, че трябва да положим малко повече усилия и да видим къде точно може да постигнем напредък. Радвам се на предложението, евентуално да се насочим към система, подобна на GSP или общата система за преференции Това може би е прекалено оптимистично, но все пак е, се радвам, че има такива идеи. По време на посещението ни с господин Бобов в Техеран се срещнахме с различни представители на иранското общество, включително и на еврейската общност в Иран и обсъдихме възможността, чрез която ам, може да се постигне напредък и по-добро взаимно приемане с диалог между Европейската общност в Иран и Европейската общност в Израел. Надявам се това да ви успокои, че започва дебат, който със сигурност ще продължим. Господин Зубрил спомена делегацията. На този степ мога само да кажа, че нееднократно тук в парламента сме искали да се е, поднови делегация на Европейския съюз в е, Техеран, можем само да заявим, че ние сме готови да, да одобрим е, необходимите бюджетни е, разпоредби. Това за нас е действително от значение тук в парламента. И накрая от тримата ни оратори днес стана ясно, че Европейския съюз наистина има забележителна възможност в момента. Споразумението за ядрената програма на Иран в голяма степен беше успех на европейската дипломация. Доказахме, че Европа може да увеличи диалогът и да засили връзките си с Иран. Може би има възможност за повече диалог и повече сътрудничество с Иран в сравнение с Съединените щати и може би е време да започнем да се възползваме от този потенциал в наш полза, в полза на Иран и надяваме се това да помогне на света като цяло. поне от гледна точка при разработването на доклада, подготвителната работа по този доклад и приемането му в Европейския парламент би трябвало да положим, да, да докажем същият дух на добронамереност, който казахме до момента. Благодаря на всички за изслушването. Надявам се да продължим диалога си с вас, както се надяваме да продължим и диалога с Иран. Благодаря на колегата Хауит. Благодаря ви за вашето обобщение, което направихте. Искам сега накратко да благодаря на нашите е, гости, които са тук. Благодаря и на нашия приятел е, в Вашингтон. Нека да продължим диалога и в бъдеще, е, така че да следим и развитията в бъдеще. Има сключено споразумение, но сега не стои въпроса как това споразумение ще бъде изпълнено на първо място и на второ, възоснова на това споразумение, дали Иран е готов да работи в регионален мащаб и да допринесе за основяване на мир в региона, в Ливан, в е, Йемен, в Сирия, в Ирак има конфликти и Иран има възможност да играе една много конструктивна роля, така че конфликтите да бъдат прекратени, а не да се разрастват. Е, Може да запази тишина в залата. И така Иран да бъде обхванат е, от процеса на постигане на мир в региона. Има усилия, които се полагат и от е, страна Европейския съюз за постигането на споразумения, така че да се прекратят опасните развития от последните години. Благодаря ви много, че ни отделихте време и дойдохте при нас. Сега преминаваме към гласуването е по становището на госпожа Валенсиано. Тук ли е? е Няма я, значи още по-лесно ще ни бъде гласуването. Не, не.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 nachdem wir wieder auf uns selbst. И така, започваме с гласуването. Възможно ли е да си обсъждате извън залата, да давате интервюта също извън залата? Ще да има mal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 Ами той обяви, че няма а, карта в себе си за гласуване, значи 25 на 24 гласа. Компромис 6 за. Против, въздържали се, приема се. Седми компромис за. Против, въздържали се, приема се. Четиристо за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Да проверим. Abstimmung ist geschlossen. Mit 19 zu 28. 19 гласа на 28 отвърли се. 8 компромис за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се. Моля да проверим. Антрал 44. 44 изменение. Безкишлозен. Край на гласуването. 26 27 на 22 гласа. Приема се. 45 за. Против. Приемат се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Девети компромис за. Против. Да проверим. Ти апшим възкрешно. Край на гласуването. 24 гласа или 25 на 25 гласа или отхвърля се. Така ли, че се отхвърля? 25-26 гласа, няма значение. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. Also wir müssen, pardon, weil wir den Kompromiss nicht angenommen haben, müssen wir den Antrag 36 abstimmen. Ja? Wer ist für den Antrag 36? Против, въздържали се, отхвърля се. Същото се отнася за 37. Кой е за? Против, въздържали се, да проверим. Е, е Край на гласуването. 24 на 24 или 25. Отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, надхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Така както Петър Лени а, препоръча. Девето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по целия доклад. Абсолютно кишлосен. Край на гласуването. Становището е прието с 44 на 3 гласа, двама въздържали се. Поздравления за